Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, искам да ви приветствам добре дошла на нашето следобедно заседание. Заседанието на координаторите беше малко по-дълго, затова нещата малко се проточиха. Госпожа Москардини е на път от летището и за това ще открия заседанието от нейно име. Искам да, привет, да ви приветствам, госпожо министър, за втори път тук сред нас. Смятам, датското председателство си свърши работата много добре. По време на вашето председателство две закон, два законодателни акта бяха инициирани. От една страна споразумението за инвестициите. От дълго се обсъжда тази тема и ние успяхме в крайна сметка да постигнем компромис. И разбира се, въпросът свързан с ОСП, общата система за преференции. Успяхме да приключим успешно и тази тема. Когато става въпрос за определене на мандат, при преговорите с Япония отново ще трябва да обсъдим един или друг въпрос. Госпожо министър, вие и ние бихме искали въпроса с мандата да се отложи докато ние сме изгот... докато изготвим нашата позиция. Това е от общия интерес. Така че молбата ни е такава, че преговорите да започнат тогава, когато парламента е изготвил своята позиция. така че и ние да можем да изразим нашето мнение по а, процедурата и ако въобще се стигне до някакви проблеми, свързани с а, отхвърляне на споразумението и така нататък. И още веднъж много ви благодаря. Добре дошла. Искам да благодаря и на вашите сътрудници за доброто сътрудничество, което имахме с тях. Мога да си представя, че не винаги е толкова лесно и просто да се работи с парламента. Затова ви благодаря за това, че така добре сътрудничихте с нас. И така, госпожо министър, имате думата. Благодаря, Бернт. Първо, малко е тъжно, че госпожа Морейра не може да е тук, защото а, Извинете, господин Морейра не е тук. Професор Морейра, ние е, работихме много добре с е, него. Надявам се той скоро да е тук и бързо да се възстанови след неговата операция. Аз е, приветствах факта, че след Лисабонския договор темата с търговията се демократизира. Нашето сътрудничество беше много плодотворно и се стигна до много важни резултати. Нека да кажа, че аз наистина с удоволствие работих с вас. Благодаря за вашето сътрудничество. Бих искал да подчертая важният резултат, който постигнахме в две важни законодателни области проекти. ОСП и, и завареното положение. Комисията и съвета показаха, че те зачитат със законодателната роля на Европейския парламент в рамките на Лисабонския договор изисква се взаимна гъвкавост, така че да се стигне до добри резултати. Аз съм доволна а, от а, постигнатите резултати по споменатото от мен законодателство, което бе прието съгласно разпоредбите на Лисабонския договор. Трябва да има стабилна законодателна основа за установяване на търговски отношения и благодаря на, господ... на професор Морейра още веднъж е, за сътрудничеството, за неговото сътрудничество, сътрудничеството на целия му екип. И смятам, че кипърските колеги, които ще поемат е, председателство след нас, също си сътрудничат е, с вас. Има търговски инструмент, който беше прият и който ще бъде използван за оказана подкрепа на развиващите се държави. Миналата седмица беше гласувано споразумение, компромис всъщност между Инта и председателството. Господин Фелднер, докладите в Сянка, на всички тях искам да благодаря за сътрудничеството по този важен документ. Нашето сътрудничеството е много важно. Не само когато а, говорим а, за това, че Европейски съюз трябва да реагира много бързо на развиващото се в света, когато има а, кризи, когато има нужда, въобще да, да откликва на всички предизвикателства. 0,7% е делът на търговията от БВП. Това е един положителен баланс. Показва, че колко важна е търговията. И нещата зависят от външното търсене. 90% от економическия растеж ще, ще се осъществи извън Европейския съюз. Споразуменията могат да пренесат за 2% от БВП 275 милиарда евро, а, около 2, 2 милиона работни места в Европейския съюз могат да бъдат създадени. Политическите лидери трябва да обсъждат въпроса, свързан с заедостта и е, економическия растеж. Това ще стане на 29 29 юни в е, Брюксел. Търговската политика е много важна част от предизвикателствата, пред които е изправена Европа днес. На 31 май имахме среща с търговските министри. Очаквах, че търговията ще бъде част от темите обсъдени по време на среща на върха. Също очаквам, че в заключението на съвета също ще бъде спомената темата за търговията. Важни са и двустранните търговски споразумения. За нас беше важно да подготвим, да подготвим преговорите за търговско споразумение между Япония и Европейския съюз. Японското правителство а, наистина положи усилия в тази насока. Комисията трябва да представи а, проекто споразумение на съвета. Това е голямо постижение. Наясно съм с щекотливите теми около тези преговори. Но освен това бих искала да подчертая, че подготвителните работи по отношение на преговорите с Япония са много всеобхватни и много добре извършени. Япония изцяло ангажирана с този процес. Ние трябва да решим и да кажем да или не. Ще изберем ли този път и дали ще станем партньори с трета най-голяма економика в света. Аз съм оптимистично настроена, но все пак не трябва да си правим иллюзии. Преговорите ще са трудни. Европейски парламент прояви много голям интерес. Um, Мога да ви уверя, че и съвета проявява интерес и иска да чуе мнението на Европейския парламент. Създаването на заетост и растежа в Европейския съюз е изключително важно. Това беше и приоритет по време на нашето председателство. Ние искахме да се, осигурят, да се осигури достъп до, ам, до пазарите във всички големи страни. Такъв достъп е много важен за износа на Европейския съюз. Сега за Индия. Има напредък в преговорите по отношение на ам, споразумението за свободна търговия. Сега сме вече на а, почти на финала, но не, не трябва да се отпускаме. А, като цяло беше постигна напредък. Надяваме се да приключим преговорите до края на годината. И сега Русия. Членството на Русия в СТО. Това е важна стъпка напред. Присъединяването на Русия се очаква да стане много скоро. По този начин руската економика ще предостави нови възможности за нас и съответно за руските фирми-износителки. Може да има преговори за ново споразумение в рамките на ангажиментите, свързани с свободните търговски споразумения. За, съжаление не беше отбелязан напредък в преговите Меркосур и Европейския съюз. Някои от страните членки на Меркосур не се представиха добре по време на преговорите. Ние ам, стрикно ще следваме, наша, ще следваме нашите принципи, ще следваме нашия подход и няма да приемаме протекционистски мерки. И на последно място имаше споразумение по време на последната среща Европейски съюз Китай споразумение за инвестиции, включително и достъп до пазара. Очевидно е, че трябва да защитаваме интереса на нашите инвеститори. Това ще стане само ако сме едини. Вече има яснота а, по отношение на споразумената за инвестиции в рамките на Лисабонския договор. И във втората половина на 2012 година могат да започнат и преговори по такива споразумения. Имахме много добри контакти с администрацията на Европейския съюз. Имахме срещи с високопоставената група, която се занимава с заетост и растеж. Очаквам окончателния доклад в края на 2012 година. И двете страни се ангажираха с това да видят колко далеч може да стигне този е, процес. Важно е да бъдат започнати преговори за споразумен свободна търговия. Такова споразумение е важно и преговорите по-скоро ще е, засилят ролята на СТО и многостранната търговия. Има и всеобхватни е, споразумения за свободна търговия, като такова е, подписано с With Ukraine, work... с, с съседните държави. Имаше споразумение за присъединяване, наред с всеопатното споразумение за свободна търговия. Украина обаче е поел в неправилна посока, което затруднява преговорите. Ако Украина не направи сериозни усилия и не признае европейските ценности, нещата ще бъдат затруднени. Грузия, Молдова и Армения. Те също са част от страните, обхванати от политиката за добросъседство. Надяваме се, че тези три държави ще бъдат интегрирани в европейския пазар. Южните съседки Марокко, Тунис, Египет и Йордан. преговорите с Йордания продължават. всеобхватните споразумения за свободна търговия ще са много важни с тези страни, така че да се засили процесът с извършването на реформи в региона. Преговорите с Сингапур и Канада почти са към края си. Взето е решение от съвета да започнат преговори с важни партньори като Виетнам и това ще стане през следващите седмици. На последно място съвета постигнахме съгласие Перу, и, с Перу и Колумбия да бъдат подписани споразумения за свободна търговия. Освен това се обсъжда и подписването на споразумение за асоцииране през следващия месец. Ем, говорихме за споразумение с е, Перу и Колумбия. Беше изготвена резолюция. Според мен тя отразява добър баланс между прогреса и баланса от друга страна. Трябва да бъдат провеждани, е, да се проведе диалог с, съответните страни, да се поема ангажимент. Конвенцията за човешките е, права и устойчивото развитие също са много важни. Нещо друго, което е важно да се обвържат а, търговските споразумения с а, правата на човека. Това е изключително важно и с споразумението с Узбекистан да бъде подписан протокол. Протокол, в който да се а, включи заклемяването на детския труд. Узбекистан трябва да се призове да престанови тази порочна практика и освен това Узбекистан трябва да приеме делегация на МОД на място. Сега е, за отстъпките предвидени за Пакистан. Е, много пакистански граждани страдат от е, последствието от наводненията и а, природните бедствия в страната. Европейския съюз по ангажимент към, към Пакистан беше изготвено предложение. Съвета предложи компромис по време на първите три странни срещи. Надявам се, че ще намерим разумно решение и ще постигнем споразумение много скоро. Съвета възнамерява да приключи дейността си по това досие. Относно заетостта и растежа, важно е пазарите да са отворени, важно е да има конкурентоспособност. Има ново предложение, свързано с достъпа на трети страни до пазара за обществени поръчки в Европейския съюз. Трябва да сме открити към нашите търговски партньори. Започнахме дискусия, свързана с такива предложения по време на нашето председателство. Важни са и регионалните пазари. Такова предложение се обсъжда от известно време. Има предложение свързано и е, за търговия между отделните региони. Парламента ни подкрепи в желанието ни да бъде изготвен регламент. Повече от държави членки изразиха желание да подходят конструктивно към предложение на комисията, свързано с развитие на регионалните пазари, но все още такова предложение не е представено. Са за акта. Както си а, припомнихте, комисията се обърна към Съда на Европейските общности за становище. Едно такова становище ще е от полза, особено когато говорим за основните права. Отношение на протекционизма и дневния ред на 100, всичко това е изключително важно за развитието на световната економика. 100 остава изключително важна организация за стимулиране на развитието на търговията и економиката. в Женева преговорите стигнаха до задънена улица, но съвета, конференцията на министрите през декември достигна все пак до конструктивни решения. Периода не беше никак лесен, но все пак имаме ясен поглед какво предстои. Важни са съображения като включване, прозрачност и многостранни действия възможно е да се постигнат основните ни цели, а именно основни а, насоки за работата с развиващите се страни. Нека да подчертая, че търговските взаимоотношения са а, много важен резултат от а, преговорите в а, Доха. Европейския съюз е готов за обсъждане на други инициативи, като примерно инициативите за услугите, инициативи свързани с растежа, заетостта в Европа. Това са задачи, които са в дневния ред на датското председателство и а, са основни за много от развиващите се страни. Политиката за развитие и заедост на Европейския съюз си поставя задачи, свързани с приемането на нови регламенти. Приехме заключение на съвета по нови, новото съобщение на комисията, свързано с търговията и развитието. Това е първото съобщение по търговия и развитие от няколко години насам. Нашите заключения ще бъдат прияти на заседание на министрите на търговията. По смисъла на Лисманската стратегия се приемат а, заключения, свързани с търговията и развитието и подкрепа на най-слабите и най-уязвими държави. Освен това, по време на датското председателство отново беше поставен на а, масата въпроса а, след а, срещата през 2009 година в Копенхаген. Съветът за търговия по време на датското председателство беше, се проведе на 16 марта 2012. Бяха приети основни насоки за работа, които бяха обсъдени и на съвета на 31 марта. За, е, това са насоки за двустранно и многостранно изпълнение. Всички теми би трябвало да бъдат в центъра на вниманието, но може би най-интересното е многостранното решение. Иновативният подход към о, иновативния иновативната иновативните инициативи, които се обсъждат в Женева, са въпрос, който според мен се заслужава да бъде допълнително развит. В международен план ние трябва да стимулираме либерализацията и да обърнем внимание към многостранното и развитие. Естествено, трябва да бъде натрупана критична маса, за да се избегне в тези търговски споразумения някой да се възползва от а, съществуващите а, условия. Това трябва да стане в Женева. И най-накрая Удоволствие беше да се работи, въпреки че никак не беше лесно по всички тези досиета. Много беше приятно да се работи съвместно с вас и комисията. Колкото и да е да сме постигнали по време на нашето председателство. Съм сигурна, че по време на кипърското председателство ще бъде постигнато още повече и всички ние може да се похвалим с това, че сме попаднали в добро общество. Благодаря ви. Благодаря за всеобхватната информация, която ни представите за това какво сте свършили, с какво сте се справили. Госпожа Бания, Келер, господин Марти искат да ви зададат въпроси. В момента не виждам други, които искат да вземат думата. Благодаря. Благодаря, госпожо министър, за пространната информация, която ни предоставихте. Благодаря ви за представянето. Благодаря ви за отчета. Ние също искаме да ви поздравим с постигнатото и също така за сътрудничеството с а, нашата комисия. Няколко въпроса. Първо по трансатлантическото сътрудничество казахте, че има напредък. Искам да ви попитам дали можете да ни информирате дали ще постигнем общо глобално споразумение или по някои въпроси е възможно да постигнем споразумение, но то ще бъде по-скоро частично, а не общо. Това е първия ми въпрос. И вторият ми въпрос е по акта. Знаете, че проведохме серия от заседания, серия от изслужвания в парламента. И един от въпросите, който възниква в, тези, в хода на тези заседания е всъщност един въпрос. Как на европейско ниво може да се стигне до някакво решение? Дали може да има ня... нещо като европейска акта? И когато се говори за европейска акта, е ясно да се знае какво се има предвид. Дали е някакво предложение на Европейската комисия, изобщо можете ли да ни дадете някаква идея. Благодаря. Our... Благодаря, госпожо министър, за това, че е, се срещате с е, нашата е, комисия. Благодаря ви за усилията за участието в тристранната среща и за постигането на компромис. Така че наистина много добре беше да видим, че вие полагате усилия и по отношение на човешките права. Тези усилия се приветстват и от мен и от цялата група. Искам да ви поздравя с а, духа, в който се работи по въпроса за Пакистан. Мисля, че много а, успешно премина а, срещата в съвет. Имам два въпроса. По отношение на Япония, а, бихме искали парламентът да участва повече, отколкото а, е участвал до сега Обикновено от нас се очаква в края да кажем да или не и това не мисля, че е най-полезният път. Така че предвиждате ли някакво по-сериозно участие на парламента или смятате, че това трябва да бъде въпрос, който да бъде прият от съвета. А по отношение на Узбекистан, знае, че се поставят редица условия. А въпросът е дали има възможности други случаи, по които има спор, по които се водят обсъждания в съвета, да се поработи малко. Вие споменахте и преговорите по сета. Чуваме критика от страна на държавите членки, че те не са добре информирани. Може ли да ни кажете по какъв начин съветът в момента се справя с тези преговори, как стоят нещата за момента. Благодаря ви. Благодаря, господин Мартин. Благодаря, господин председател. Още веднъж благодарности на а, датския министр за прекрасното сътрудничество. Вие повдигнахте толкова много въпроси, така че почти не остана друго, но аз все пак ще задам три. Първо, правната служба се занимава с процедурата за съвместно вземане на решения по Колумбия, по Централна Америка, споразумението с Израел и с, и с Русия. И според тяхната оценка тези решения съдържат процедури, които трябваше да бъдат обект на съвместно да процедурата за съвместно вземане на решения. Така че политическият процес в бъдеще би трябвало да включва в бъдеще съвместно вземане на решения тогава, когато това е предвидено и знае, че всички ние трябва да приемем Лисабонския договор, но все пак не трябва парламента да бъде заобикален и от него да се очаква само да гласува с да или не. Втория ми въпрос не е толкова насочен към вас или към Дания, а по-скоро към съвета. Трябва да има сериозно обсъждане на начина по който се третират различните държави от съвета. Вие споменахте Украина и ние сме съгласни и съгласна съм с това, което казахте. От друга страна, обаче, в съвета става дума и за споразумението с Израел. Това е държава, в която децата са хвърлени в затвора, в затвора териториите а, които се присъединяват, са третирани по един определен начин и ние като учели не проявяваме голяма последователност по отношение на политическите си решения. И третия ми въпрос е свързан с ударението върху политиката за развитие. Тази сутрин ние обсъждахме регламент 15, 1520-2007, в който се, ще се предотврати достъпа до пазари. Не знам по какъв начин това се вмества в въпроса за развитието. Господин Шулц, да, благодаря. Господин председател, искам да благодаря на госпожа министъра за доклада, за широкото разбиране на онова, което председателството се опита да прокара през този 6-месечен период на датското председателство в сферата на търговията. Вие имате дълъг списък с положителни а, постижения, няко, по някои от темите все още се работи, но има и предизвикателства за бъдещето. Естествено ще има предаване на председателството от датското на а, кипърското такова. И разбира се, наша, нашата комисия подкрепя а, приемствеността при изпълнението на някои от задачите. Вие споменахте много тясната връзка между заетостта и растежа и международните споразумения. И това ни води до въпроса, кои са конкретните предложения, по които председателството ще предложи своя опит от този 6-месечен период а, за, а, от конференцията Рио 20+, а, като, по, като опит за а, устойчивост и борба с промяната в климата. Вие споменахте усилията за зелена търговия, които проистичат от международните споразумения. Имам някои идеи, но на база на това, което вие казахте е, за взаимоотношенията между Европейския съюз и Съединените щати, трансатлантическото сътрудничество, в този контекст стигам до въпроса как е, преценявате плановете, идеите на е, Съединените щати до 2020 година да станат суперсила в сферата на енергетиката, е, като увеличат производството от енергийните си ресурси с 20% в сравнение с настоящия момент, като едновременно с това намалят цените за еквивалент на термична единица от 7 на 5 долара. Това за Съединените от, за Съединените щати ще означава само 5 до 7 долара намаление, докато за Азия това означава 12 до 15 долара. Тоест това застрашава а, целите, които си поставяме с а, зелената търговия. Какво мислите по този въпрос? А вторият ми въпрос е по а, идеите на Еквадор, отново на вис... да срещна високо равнище в Рио 20+, беше а, пред... представена идеята с цел намаляване на изсичането на тропическите а, гори и борбата с провядата клибата, съответно. И трето, вие а, споведахте предизвикателствата, свързани а, с тази търговска организация. По ваша преценка, от вашия опит, а, от преговорите в сферата на международната търговия, как преценявате възможностите да се излезе от тази задънена улица. Е, как може да се стигне до многостранни възможности за търговия в рамките на 100? И Смятате ли, че през следващите е, седмици може да се стигне до някакво споразумение по търговията с памук, например, но и по другите подобни въпроси. С това ще прекратя, за да не стане много дълго. Сега има още двама, които искат да вземат думата. Благодаря, господин председател. Няма да бъда дъл... да бъде дълго моето изказване. Имам конкретни въпроси. Наистина оценявам положителното отношение по време на датското председателство към въпросите за търговия, на, свързани с търговията. Нашият е, опит като държава, която е изцяло ориентирана към е, износа, е, е а, наистина в пълно съзвучие с приоритетите и на моята политическа група. И наистина трябва да оценим усилията в тази посока. Въпросите са сложни, трудни. Трябва обаче да споменем, освен преговорите за е, създаване на зона свободна търговия с трети страни, искам да подчертая един конкретен въпрос, именно двустранните инвестиционни е, договори и искам накрая да ви пожелая успех през последните дни от вашето председателство и да ви благодаря за всичко, което а, сте постигнали през последните 6 месеца. Според мен то беше прекрасно. Благодаря. И липсата да критика е нещо много приятно да се чуе понякога, така че благодаря. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Името ми е Хана Дил. Е, е, името ми не е Ханадил, аз съм, аз съм с ясни. Е, искам да благодаря на председателството, за усилията, за подхода, за отношението към работата и разбира се за успешите. Моята аз съвсем Търпеливо изчаках да чуя вашата оценка за работата ви. Преди няколко дни беше постигнато последното споразумение, беше подписано, което според мен е също успех във вашата работа, споразумение с, с държави като Мадагаскар и други. Смятате ли, че скоростта ще се увеличи сега или ще продължим да пълзим по същия начин сега вече на края на председателството? Как считате, че ще продължим да работим от тук нататък? Много ме интересува вашата гледна точка. Благодаря ви. Сега, предимство е вече да не сте част от председателството и да може да говорите свободно. Госпожо министър, имате думата. Благодаря за въпросите. Кучнет, а, е, патия кушет. Е, on the transatlantic е, progress. Е. Що се отнася до трансатлантическите партньорски взаимоотношения, какво мога да кажа? Има готовност и от едната и от другата страна да се върви напред – е, много важно бе, че съветът се ангажира с идеята за дълбоко и всеобхватно търговско споразумение. Е, Такъв да бъде подходът към отношенията е, с трансатлантическите партньори. Много идеи има за за архитектурата на, на отношенията, трябва да се повишат, не да се намалят изискванията. Но все още няма окончателно решение и двете страни проявяват интерес. А за акта е, далеч не най-лесната беше тази задача, наистина трябва да кажем. И то е меко казано. Да видим какво ще реши утре парламентът. Докъде ще стигне. А, ние предвид е, това, че парламентът от самото начало е, заяви интереса си Европейския съд да излезе с решение в контекста на Европейската харта за правата на човека, е, наистина би трябвало да изчакаме решението на съда. Аз храня уважение към Европейския парламент като една демократична институция и се гордея с, с Европейския парламент и с интерес ще изслушам, ще, ще се запозная с вашето решение утре и ще го взема за сведени. Япония. Първо, ролята на Европейският парламент не би следвало да бъде да формулира мандат. От, от чисто на гледна точка нещата са пределно ясни. Комисията формулира мандата, съветът го утвърждава. Но, разбира се, важно е да си дадем време да се вслушаме едни в други, да, да пообсъдим и е, поради това, според мен е полезно, че парламентът е насрочил дискусията си за месец септември полезният принос на, на парламента може да се изрази в по-високо качество на мандат. Е, и, независимо от това, че контактите са неофициални, неформални в случая, е, смятам парламентът може свободно да се изказва, а съветът би се вслушал, мисля. Устройството процедурата, няма да променяме това, едва ли ви изненадва. Що се отнася до сита, интересно е, че казаното от някои държави членки, че не са наясно със състоянието на нещата. На 16 март е, на неофициално заседание на съвета обсъдихме този въпрос, в резултат от което обаче поискахме от комисията да изработи варианти за решение през май. Тогава, възоснова на този работен документ на комисията, ние обсъдихме вариантите за постигане на напредък и много държави членки проявяват интерес към либерализиране на екологосъобразната или зелената търговия. И предложенията са много. Аз насочих вниманието към всички, защото смятам, че тези споразумения могат да допринесат нещо ново в отношенията с развиващите си страни. Знаете, това е въпрос, който от 2001 година е остава нерешен в рамките на СТО. Много от развиващите се страни бяха обезпокоени от режима на екологосъобразна търговия, опасявайки се, че развитите страни ще им наложат своята продукция. Сега обаче, вече говорим за страни като Кения, Китай, Индия, които произвеждат екологични изделия. Вятърни генератори, слънчеви панели и какво ли не. Но, окончателно, насоката все още не е определена от съвета. Аз мятам, че дискусията се развива добре и би било още по-добре парламента да излезе със свои предложения и идеи. Аз в отговор на казаното от Мартин наистина запознат съм с кореспонденцията. Вчера я четох, писах обратно на парламента. Ние внимателно проучваме съдържанието на писмото. Гледаме много сериозно на него. А, значи, аз вече отговорих, доколкото знам и комисията е отправила отговор – и ако става дума за добра воля, ето на, съветът е, взе решение да преразгледа отново е, решението за споразумението за асоцииране с Централна Америка. Така разбира се, че да не се забави подписването на споразумението по-късно този месец. По-нататък съгласуваността, последователността на политиката, да, съгласна съм с вас че съветът трябва да се стреми към това и задача на държавите членки е да се стремят към това. В много отношения държавите членки повдигат въпроса за правата на човека в световната търговия по време на датското председателство този разговор продължи. Що за нас до най-слабо развитите страни, дълг на Европа е да се погрижи за тях и новия регламент за общите преференции върви в тази посока. По-нататък на въпросите конкретно за околната среда, опасявам се, че аз не съм министър на екологията, но ще се опитам да отговоря на някои от зададените въпроси. Работата продължава. Що се отнася до международната търговия, имаме три текста, свързани с търговията, и опазването на околната среда. Е, е, и устойчивото развитие и равенството между развитите и най-слабо развитите страни. На останалите въпроси, със съжаление, не мога да отговоря. Нашата министърка на околната среда е в Рио по-настоящем. Когато се върне, ще и предам зададените е, от вас въпроси. А понякога и по, по мобилните телефони с текстови съобщения. Можем да говорим за текстова дипломация. Тя вече дава своя резултат. САЩ С. Разговаряла съм с Вашингтонската администрация и смятам, че е, САЩ е, проявява голям интерес към така наречената зелена или екологосъобразна търговия. Освен това се говори за намаляване на митата с 5% за вноса на екологосъобразни стоки. Макар и в Съединените щати по-настоящем да тече дебат е, за бъдещето на енергетиката, не се подминава въпроса за възобновяемите източници като фактор на енергийната независимост. И е, когато посетих Американския конгрес, трябва да кажа в разговорите си както с е, демократите, така и с републиканци, е, установих такъв един, можем да кажем, общ подход. Най-сетне за Доха как да придвижим напред. А ако имате някакви идеи, някакви предложения, сложете ги на масата, аз не знам с голям интерес. Е, ще разгледам всякакви идеи за придвижването на кръга Доха напред. Важно е да си дадем сметка, че СТО не е в задънена улица. Напротив, Доха е в задънена улица. Инак организационно СТО си функционира, действа механизма е, за разрешаване на спорове, развиват се отношенията между държавите членки, то независимо от тежката економическа криза. Освен това, с присъединяването на Русия към СТО, ще постигнем, сигурно съм, още по-голям напредък в посока към свободната търговия. Освен това, трябва да отбележим, че Г-20 подчертава значението на СТО. Без, за съжаление, да споменава кръга преговори Дох. И това е повод за безпокойство. И що се отнася до преговорите Доха, там наистина е, има безисходно положение. Някой трябва е, да разчупи то, е, е, е това. И според мен е, Китай и, и САЩ държат в ръцете си. За съжаление, по-нататъчния ход на събитията. Благодаря на следващия оратор, който ласкаво оцени работата на датското председателство. Е, за сита говорихме, що, що се отнася до споразумените за економическо партньорство. Е, има раздвижване, е, набира се ускорение. Скоро ще се проявят разговори на триалога за регламента за пазарен достъп това ще има своето положително влияние върху процеса на сключване на а, споразумения за економическо партньорство с африканските страни. Но да видим. Бъдещето трудно се предвижда. Благодаря ви. Да, наистина трудно е да се предвиди бъдещето, но всички сме на едно мнение, че в бъдеще, ако отношенията между парламента и съвета бъдат толкова добри, като тези с вашето председателство, то нещата ще вървят както трябва. Много неща постигнахме заедно. Благодаря ви всичко най-добро и ви желая много успех в бъдещата ви работа в Дания. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, обявявам следващата точка от дневния ни ред. Тук става въпрос за изслушване, свързано с достъпа на малките и средните предприятия в Европейския съюз до капитал подкрепа на интернационализацията. Не е тайна, че малките и средни предприятия трябва да се налагат в условията на финансова криза, в условията на ожесточена конкуренция, за да могат да си гарантират съществуването. Има доклад по собствена инициатива на господин Дередакт, който още веднъж подчертава тези аспекти. Ще имаме възможност днес да разгледаме темата от различни страни. Ще бъдат представени различни гледни точки. Ето защо сме поканили различни експерти, така че да можем да се фокусираме върху това, как да гарантираме, че интернационализацията ще стане възможна за малките средни предприятия и че те ще а, имат достъп до достатъчен капитал. Приветствам господин Кой Ито. Той е а, представител на ОИСР, на Центъра за малки и средни предприятия и Центъра за предприемачество. Благодаря ви, че сте тук сред нас и ви давам думата. Thank you, Chair. Uh... Благодаря, господин председател. Аз съм представител на ОИСР, Организацията за економическо сътрудничество и развитие. За мен е чест е, да се изкажа пред вас. Аз е, ще представя проучването на ОИСР за малките и средни предприятия на световните пазари. Аз ръководя този изследователски проект. Докладът от проекта бе готов миналата есен. Имайте предвид. Впрочем, очевидно през есента ще бъде готов доклада следващата есен, не миналата, ако правилно разбираме оратора. Резултатите, които се показват на екрана, не са все още окончателни. Работа започна миналата година. Е, в резултат от проявения интерес от държавите членки, разбира се. След е, разгара на финансовата криза, повечето от държавите членки на ОИСР проявиха интерес към насърчаване на малките и средни предприятия. И така ние се опитахме да идентифицираме целевия пазар на МСП, да очертаем препятствията, бариерите пред излизането на МСП на световните пазари – и да очертаем разликите между традиционните пазари на МСП и тези нови целеви пазари. След като започнахме работа по проекта, е, установихме, че литературата по въпроса е обемна, особено през последните десетилетия. И можем да говорим за вече типизирани констатации, които се повтарят от едно изследване на друго, без непременно да се проверяват. Ето ги някои от тях. Ам, рядко се срещат МСП износители. Тоест, малко производители доминират на пазара. Износителите в случая са по-капиталоемки и се характеризират с по-висока производителност на труда. Разбира се, тези предприятия са и относително по-големи, макар и в групата на МСП. А, що се отнася до финансирането, можем да твърдим, че е на лице значима зависимост между производителността и интернационализацията на МСП. Тоест, по-високо производителните МСП се ориентират навън. И тук става въпрос, виждате в кавички, понякога това явление се нарича самоподбор или автоподбор. И имайки преди тази зависимост между производителност и износ, м- можем да твърдим, че всъщност наличието на финансови средства не е решаващо за излизането на едно МСП на международния пазар. Не това е фактора. Още повече, че ако едно предприятие се характеризира, се характеризира с висока производителност, то така или иначе ще може да получи достъп до финанси. И структурата на привлечените финансови средства от такива предприятия още повече диверсифицира. Това, разбира се, са хипотези, които ние се опитахме да потвърдим или да отхвърлим. Като анализът почиваше на първична информация от самите предприятия, питахме се да намерим значима статистически зависимост. За съжаление, информацията е непълна. В много страни. Ние насочваме вниманието към Франция. Виждате критерия за МСП във Франция. Работци и служители по-малко от 250. Групирахме предприятията от гледна точка на международната им дейност на износители и преки чуждестранни инвеститори и вътрешни предприятия, които всъщност нямат нито износ, нито някакви представителства, клонове или дъщерни дружества в чужбина. Сравнихме вътрешните предприятия с така наречените международни, ако така ги наречем. И наистина, виждате, производителността на вторите, на, на, на международните е по-висок. Като резултатите са подредени по отрасли. като надбавката, така да я наречем, за производителност е, виждате, равна на средната производителност на международните фирми върху средната производителност на вътрешните. Производителността означава добавена стойност на едно заето лице. преценихме емпиричната зависимост, взаимовръзка между състоянието на предприятието и тяхната международна, неговата международна дейност. По финансови показатели. Паричен поток, ликвидност, задлъжнялост. И вижте резултата. Всеки финансов показател няма е- една и съща тежест във всеки отрасъл. След това имаме лагова променлива. Тоест, изоставането във времето на ефекта от тази зависимост. Подложихме също на оценка взаимовръзката между финансиране и международна дейност. Някои страни препятствията може да бъдат големи. Особено в новите пазари, нововъзникващите економики. Е, митата са доста високи, не е уредена е, е нормативната уредба, т.е. има и нетарифни ограничения. Yeah, similar uh, relationship. But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 е, пряка причинно-следствена връзка между финансовото положение на предприятието, предприятието и износа и, и, или инвестиционните решения на МСП. Не, че не са свързани, но, но тази връзка, тази зависимост не е пряка. Пане Васо, Uh, uh, there is uh, kind, there is uh, some positive relationship between the positive uh, productivity and the capital. Що за нас е до производителността и капиталоемкостта, при тях установихме е, пряка пропорционална зависимост, права по-скоро пропорционална зависимост. И разбира се, финансирането влияе върху производителността и оттам производителността обратно влияе върху експортните възможности. Освен това и ясното съзнание за финансовите проблеми и препятствия, ако такова е на лице у предприятието, му гарантират по-резултатно преодоляване на тези препятствия. А, разбира се, за да може текущо да се прави такава оценка, трябва да бъдат, някои, да бъдат решени някои въпроси, като например сътрудничеството между организациите в държавния и частния сектор, мобилизирането на необходимите по количество и качество човешки ресурси. Е, и с това ви благодаря за вниманието. Ähm, äh, благодаря ви от благодаря ви за вашата гледна точка, свързана с нуждите, с участието. Интернационализирането поощрява производителността, това е очевидно. Сега вторият ни експерт е от Световната банка. Това е госпожа Андрея Енгел. Тя е представител в Брюксел на Световната банка. Има опит в анализа на риска в световен мащаб и тя ще ни представи нейната гледна точка за това как може да се интернационализира капитала, как този капитал може да бъде предоставен на МСП и това от глобална гледна точка. Благодаря ви. Първо искам да благодаря на комисията за организирането на това изслушване от гледна точка на Световната банка е много важно МСП да има достъп до капитал и а, ние със загриженост отбелязваме, че а, кризата засегна много от банките и от това пострадаха и малките и средни предприятия. Важно е да има достъп на малките и средни предприятия до капитал. Ам, те изправени пред трудности а, през целия си цикъл на работа. Преди да започне няколко думи за това, кои сме ние и какво правим в областта на малките и средни предприятия, и така, Международната финансова корпорация е, се фокусира върху развитието на е, пазарите в е, бързо развиващите се страни. Ние разглеждаме нещата от, от е, гледна точка на развитието на бързо развиващите се пазари. 10 милиарда е нашето портфолио. Е, 3,5 милиарда са средствата за транзакции, свързани с малки и средни предприятия. Защо Световната банка, защо МФК са обвързани в дискусия с Европейския съюз, свързана с МСП? Малките и средни предприятия имат една и съща, са в една и съща ситуация, както в развитите, така и в бързо развиващите се пазари. И така, нека да ви представя как точно се занимаваме ние а, с нашата дейност. Виждате, достъп до финансирането е много важен компонент в нашата работа с малките и средни предприятия, дългосрочно финансиране. Работим с нашите банки и клиенти, работим и с финансови посредници, с кредитори. По-късно ще се вържа на тази тема. Това е едно, едно от основните предизвикателства, с които трябва да се справим, е да насърчим банките да финансират МСП. Е, може би знаете нашия доклад как да правим бизнес. 179 економики и пазарният климат в тях беше описан. Много неща трябва да бъдат подобрени по отношение на правенето на бизнес в Европейския съюз и от това от гледна точка на МСП в Европейския съюз. Ние се опитваме процедурите да бъдат опростени. Надявам се, че ЕС ще може да помогне много. Как се свързват МСП с пазарите? Ние се опитваме да им помогнат. опитваме се да им, помогнем да изпълнят стандартите, така че да се свързват с европейските пазари обучение свързано с управлението, набор от инструменти и така нататък. Това, с което се занимаваме, е, това е инициатива свързана с финансовото включване на МСП. Всеки разбира, че МСП играят много важна роля и че може да се направи повече. Няма да навлизам в подробности, има още а, диапозитиви, може да ги прочетете. 164 различни модела са разгледани успешни модела. Прави се опита да се увеличи достъпа на МСП до капитали и пазари. Всички ще се съгласят, че малките и средни предприятия в развитите и в развиващите, бързо развиващите се а, страни са много важни. В повечето страни а, те заемат те дават работа де-факто на много а, хора. Те участват и в а, иновации и изследвания. Това, което искам да покажа, че МСП играят много важна роля, но в рамките на Г20 те привличат 6% от инвестиционния капитал. Едно от предизвикателствата е, че много МСП, повечето от тях, зависят от финансови институции от, и от банки, за да получат финансиране. В нашите страни знаем, че в Европейския съюз се работи по въпрос какво може да се направи в тази посока. Европейските институции ам, ам, правят усилия така, че да се улесни достъпа на МСП до капитал, да се улесни достъпа до банки, за да могат те да се справят с това предизвикателство. това се отнася и до много европейски банки, разбира се, и това е, че банките имат много малко познания, свързани с МСП. МСП могат да представят много а, ниски гаранции, които не са достатъчни а, за банките. А, има и други предизвикателства, с, с които трябва да се справим в тази област. Като част от работа на Г20 изготвихме наръчник – Включени са някои препоръки в него, свързани с бързолишите се пазари. Разбира се, тези препоръки са свързани с вашата работа. включени са препоръки, свързани с създаването на звена за кредитиране, създа, изграждане на финансова инфраструктура. Това е важно в условия на кризи. Публичният сектор също трябва да реагира адекватно, особено в условия на кризи. Както казахме, да се изгради капацитет за малките и средни предприятия. Не става само въпрос за достъпа до финансира, става въпроса за консултантски услуги, така че МСП да знаят как да оперират международен мащаб. Неща, които вече бяха засегнати а, някои общи идеи, които могат а, да бъдат а, обсъдени по време на дискусията. МСП не са една хомогенна група. Дори в Европейския съюз не можем да говорим за една хомогенна група. Много, за, много от тези МСП са малки предприятия, макропредприятия с 10 служители или по-малко. Говорим за много, малко, много малки предприятия. И те имат нужда от наистина на целева помощ и подкрепа, защото те вземат голяма част от МСП имат нужда от техническа помощ, имат нужда от помощ при, при изготвянето на бизнес плановете, имат нужда от помощ при осъществяване на контакт с банките. Споменах финансовите институции, така че, както споменах, ние се опитваме да поправим тази грешка на банките, да не предоставят кредити на, на МСБ. Трябва да бъдат, изг... да бъдат изградени ам, структури, които ам, да допринасят за споделено поемане на, на риска по този начин да се стимулира банковия сектор да предоставя кредити на МСП. Казах, че има много, много малки предприятия по размер. Има такива, които сега започват дейността си. Има а, финансови ангели, а, съществуват и фондове за рисков а, капитал. Така или иначе, а, МСП имат нужда от а, финансиране, независимо каква е траекторията им на развитие. И всичко това ще помогне а, на малките и средни предприятия да могат да оперират международен мащаб. Трябва да насърчим големите а, компании да започнат да оперират международен мащаб. Говорим за растеж, а, за бързо развиващи се пазари. А, има много големи компании, които имат нужда от а, подкрепа Трябва да се види какво може да се направи в този сектор. И накрая искам да кажа нещо за финансирането в областта на търговията. Има голям спад в финансирането на търговията. Виждаме, че пазар е доминиран от големите банки. И ние се опитваме да запълним тази празнина, да можем да осигурим кредити за малките и средни предприятия, защото тяхното финансиране е много важно за тяхното съществуване. Благодаря. Предизвикателствата са много големи, не само по отношение на финансирането и по отношение на рамковите условия. Това е така. И важно е тези предизвикателства да бъдат преодоляни, така че да стигнем до положителни резултати. Сега господин Ирих Кюмелт, който ще говори тук от името на е, Еврокомерс. Той разбира се, ще сподели и неговия опит от работата му в Търговската камера в Австрия. Да, той може да ни обясни с какво точно се занимава камерата. Благодаря за полканата. Искам да представя нашата камера. Ние а, сме представители на економиката. 99% от нашите членове са малки и средни предприятия. Ние сме економически и социални партньори в Австрия в областта на финансирането. Ние предлагаме е, консултантски услуги на малките и средни предприятия по отношение на износа, интернационализирането и така нататък. 115 е, представителства имаме в 17 страни. Достъпа 715 офиса в 70 страни. Опитваме се да улесним достъпа на МСП до външни пазари. нашите представителства са най-вече в посолствени в чужбина. Ролята се поема понякога от търговските аташета. това са хора, които оказват покрепа на МСП, така че те да могат да стигнат до външни пазари, да могат да изнасят на външни пазари. Go International, нещо, което споменах, това е, е една инициатива. Тук не става въпрос само за финансирането на интернационализирането, става въпрос за това какви да са първите стъпки, какво иска да изнася предприятието, какво, с какво точно иска да се занимава така че ние предоставяме също консултации под формата на обучение или на съвети. от разходите за консултантски услуги се поемат от нас. Това е като стимул за малките и средни предприятия. Ситуацията въобще не е проста. Доста сложна е средата, в която оперират малките и средни предприятия. Трудно е да се правят инвестиции в условията на дългова криза, когато пазарите са доста несигурни. Банките по-скоро са резервирани, въздържат се от отпускането на кредити. Банките изискват, разбира се, и по-големи гаранции. И така, съвсем накратко, нашите предложения, по които работим в момента, база от 3 е най-важната ни тема. Отговорната комисия тук в парламента ще се заеме с тази тема, темата за малките и средни предприятия. Така че обсъжда се и въпроса за увеличаване на капиталовите изисквания, които се поставят на банките. Това може би ще доведе до намаляване на сумите, които се отпускат като кредити от банките. Важно обаче МСП да разполагат с средства, така че да могат да а, изнасят а, своята продукция. В Европа има една много хетерогенна банкова структура. Малките и средни банки оперят по-скоро на регионално ниво и може би това е от, от полза за малките и средни предприятия, защото те могат да осъществят пряк контакт с банките на място. След това, друга идея, която имаме е да се фокусираме върху а, оказване на помощ за инвестиране, не точно директно върху интернационализирането. Искаме да създадем един гаранционен фонд за малките и средни предприятия. Комисията вече работи по този въпрос, като иска да засили финансовите инструменти, свързани с гаранции, отпускането на кредити с по-низки лихви е, рисков е, капитал. Съществува инициатива на комисията, изготвя се регламент е, в момента, който се обсъждаме с съвета Европейския парламент. Говорим и за така наречено финансиране мецанин. По този въпрос също се работи. Един специален проблем, свързан с, а, с Експортното а, кредитно застрахован, застраховане, какво ще се случи, когато има някакви проблеми на пазара. Финансовата криза води до това, че а, държавата не може да поеме отговорността в а, случай на неуспех или на несъстоятелност на съответните предприятия. Разбира се, не е приятно да се чака месеци наред Брюксел да вземе решение дали ам, изискванията ще бъдат прияти или не. Това е накратко. Благодаря съвсем накратко, точно по темата. А, Разбрахме, че камерата се занимава с това да окаже подкрепа на МСП, да има достъп, по-лесен достъп до капитал. Тук не става въпрос само за предоставянето на финансови средства, а и за а, предоставяне на съответните рамкови условия. На последно място, последният е експерт е Люк Хендрикс. Господин Хендрикс е представител на Обединението на малките и средни предприятия в Европа, на Съюза на малките и средни предприятия в Европа, нещо, за което говорим през цялото време. Той ще представи интернационализирането от негова гледна точка. Uh, Добър ден на всички. Най-напред искам да благодаря на Европейския парламент за това, че ме покани да участвам в изслушването. Аз ще говоря от по-различна гледна точка, по-различно от преждеговорившите, или поне ще се опитам. В заглавието се казва достъп до капитал с цел интернационализация. Достъпа до капитал е една от темите в дневния ред и на нашата организация, и на парламента, и на комисията. Това е така от години, така че не мисля, че трябва отново да преповтаряме старите проблеми проблемите, свързани с достъпа до финансиране за малки и средни предприятия като цяло. Мисля, че не можем да намерим решение на този гигантски проблем. И то няма как да стане днес. Нека обаче по-скоро да насочим вниманието към въпросът за интернационализацията. Не толкова достъпа до капитал. Нека да подчертая, че според нас интернационализацията трябва да се разглежда в по-широк план. Тоест, какво се включва тук? Не само износа, Интернационализацията с други думи не е само износ, но и внос. Нещо, което е особено важно от гледна точка на конкурентоспособността на нашите малки предприятия. Примерно, ние се опитваме да внасяме все по-големи количества от а, държави от трети страни, за да останем конкурентно способни. Така че интернационализацията означава и внос, и износ за нас. И тук говорим за малки и средни предприятия, но това понятие често пъти, с това понятие често пъти се злоупотребява. Мисля, че не е нужно да навлизаме в много подробности тук, но просто нека да кажем, че има 23 милиона такива предприятия в Европа. 99% от тях са малки и средни а 50% от тях са еднолични. Тоест, е, три четвърти от работните места в Европейския съюз са в такива предприятия, а в е, период на криза това са единствените предприятия, които продължават да създават нови работни места. Така че не мисля, че някои от присъстващите се съмнява колко важни са особено най-малките микро и малките предприятия. И така да се върнем на темата на днешната дискусия. Какви са трудностите, пред които са изправени тези предприятия в хода на интернационализацията или какви са потенциалните трудности? Зная, че Аргументите винаги трябва да се подкрепят с данни, затова ще се позовя, позова на едно проучване от нашите френски организации, които ни, което ни демонстрира трудностите, пред които са изправени малките и средни предприятия. Първото, и то не е необичайно, е свързано с липсата на време за собственика. Той обикновено е човека, който отговаря за износа на малкото предприятие. Създаването на специално работно място натоварва, би натоварило едно предприятие, ако в него работят по-малко от 6 души. Вторият проблем е намирането на квалифициран персонал, защото добре подготвените, квалифицирани специалисти, които разбират от търговия, от, но не непременно на международно ниво, трябва да бъдат наистина компетентни. И а, освен това съществува и проблем с намиране на дистрибутор. Третото, а, третия проблем е достъпа до финансиране. Но, освен това, има и опасения от закъсняване на плащанията или изобщо неплащане. Освен това има и страх от фалшификати и измами, защото малките и средни предприятия много трудно могат да се а, защитат. В финансовата сфера, разбира се, проблемите са големи. Е, разбира се, идеалната политика, която да стимулира износа, е, беше очертана от госпожа Енгел. Необходимо е да има обслужване на ногише и, е, разбира се, субсидии. Един от основните проблеми, пред които са изправени малките и средни предприятия, е и липсата на познания, например, по различните а, мерки, които стимулират износа или мерки, които дават достъп до кредити. Това въжи за много стопански организации. Освен това, наскоро Европейската комисия публикува съобщение, свързано с интернационализацията, с ръста на а, малките предприятия и това е една прекрасна инициатива на комисията. Тя започва картиране на мерките, които стимулират износа а от такова нещо има огромна потребност. Европейската комисия вече го прави съвместно с представители на стопанските среди. И това е наистина една много важна инициатива. И така, когато едно малко или средно предприятие излезе на пазара, то веднага се сблъсква с финансови проблеми или ограничения, ограничения свързани с капацитета, ако щете дори и езикови проблеми. Малките и средни предприятия трябва да напаснат своето производство, своите вътрешни процедури, своят маркетинг и така нататък към новите изисквания. Всички тези дейности изискват средства. Те са скъпи. В днешно време това въжи още повече за случаите, в които а, трябва да се кандидатства за кредит. А, малките и средни предприятия като цяло се считат за рисков клиент. Същото въжи както за износа, а, за, за износа, така и особено за износа към трети страни или развиващи се среди. Моя колега от Стопанската камера вече съобщи, че проблемите в днешно време са свързани и с изпълнението на база от 3. Ние имаме документ, който изразява нашата позиция по този въпрос. Съвсем наскоро изготвихме и доклад, свързан с достъпа до финансиране за малки и средни предприятия. Там ние очертаваме своите притеснения, свързани с база от 3 и последствията особено свързани с финансирането на малки и средни предприятия. Освен това, считаме, че на европейско ниво са предприяти наскоро някои мерки. Европейската инвестиционна банка, например, отпусна, ако не се лъжа, 13 милиона евро – за малките и средни предприятия. Проблемът обаче е, че никой не знае дали тези средства наистина отиват при малките и средни предприятия. А, според мен трябва да се направят съответните проверки. Друг въпрос е, че интернационализацията, разбира се, изисква финансиране, но и инвестиции. Инвестиции, при които срокът на възвръщаемост е доста дълъг и това се отразява на бъдещото развитие на дружеството. Именно тук е необходима и подкрепа от държавата в най-широкия смисъл на думата. Не само и не, не непременно само достъп до финансиране. За малките и средни предприятия е важно а, тази подкрепа обаче да бъде специално предназначена за малките и средни предприятия. А, има много голяма разлика между една фирма, в която работят 249 души, примерно, и едно микропредприятие. Така че ние считаме, че подкрепата трябва да бъде оказана най-напред на тези, които имат най-голяма нужда от нея, а именно най-малките. И така, достъпа до финансиране е проблем, но и като цяло по-широк подкрепа за малките и средни предприятия. Например, връзката с финансирането показва, че е необходима подкрепа малките за малките и средни предприятия, които търгуват а, с чужбина. На тях трябва да им се помогне, примерно, с информация как да, се, а, да си получат плащанията от различни държави, а, особено в трети страни. А, Разплащането е проблем не само в европейските държави, но за малките и средни предприятия търговията, е, международната търговия означава, че често пъти те се сблъскват с големи трудности а, е, в това да си получат парите и затова именно Европейската комисия трябва да им окаже подкрепа. Освен класическите финансови инструменти, трябва на малките и средни предприятия да се помогне като примерно им се а, даде рамо при осъществяването на контакти в трети страни. В много от тези страни, примерно, е трудно, скъпо и да се отиде скъп е, престоя там и затова евентуално може да им се помогне да участват в различни изложения и панаири. За едно малко предприятие това може да бъде много голяма тежест, не толкова голяма пропорционално, колкото за едно по-могъщо предприятие. В Европейския парламент се обсъждат възможности необходимите дейности да бъдат обхванати от някакъв регламент, който да бъде насочен към подкрепа на малките и средни предприятия. И може би като последно, господин председател, считаме и бихме искали да споменем доклада на Европейския социален комитет – това е един скорошен доклад, с който Економически и социален комитет призовава комисията да изготви един специален инструмент за малките и средни предприятия, а именно кредитно застраховане за малки и средни предприятия, застраховане на износа. Също би могло да представлява интерес за тях. В заключение, може би в този момент кредитирането от банките се оказва най- най-важният, най-същественият източник на финансиране за банките. Но това е голям проблем а, за тях. Те обикновено се считат за рискови. Много от тях почти, за много от тях е почти невъзможно да получат кредит. А, ако са начинаещи, но дори и онези, които вече имат своята история. В момента, в който дейността им не върви много добре, банките отказват да ги кредитират. Има много отрицателни примери, които показват, че малките и микропредприятията, които примерно искат да участват в европейски проекти, всичко е наред, финансирането идва от комисията и така нататък. Но в последния момент възниква огромен проблем. И това са банките. За нас този проблем е най-тревожния в победа а именно проблема, че банките не отпускат средства на малки и средни предприятия. Благодаря ви. Благодаря ви. Ще трябва да обсъдим, може би, по-интензивно въпрос свързан с това, че банките се въздържат да отпускат кредити на малките и средни предприятия. Нужни са инвестиции за екология, разбира се, и други политики, но има нужда от кредити, които са свързани и с интернационализацията. Сега комисията да вземе думата по казаното до тук и след това, уважаеми колеги, може да вземете вие думата от комисията. При нас е ръководителят на отдел предприятия. Господин Перове Енгелбрехт. Like on, on... Да, бих искал да спра вниманието ви върху два въпроса. Позволете да започна от това, което спомена господин Хендрикс, а именно а, съобщението на комисията, свързано с интернационализацията. А, това съобщение се нарича Малък бизнес, голям свят. Тук става дума най-вече за финансирането, за капитала и за по-широката картина в рамките на която се предлагат възможности за консултации, за подкрепа на малките и средни предприятия, предоставяне на информация за малки и средни предприятия. Тук става дума, разбира се, и за а, интелектуална, правата върху интелектуалната собственост и други подобни. В това съобщение се казва, че нашата цел е пределно ясна. Днес 25% от малките и средни предприятия а, имат трансгранична дейност, но това включва и а, трансгранична дейност в рамките на Съюза, а само 13% от тях работят извън Европейския съюз, т.е. тяхната международна дейност излиза извън границите на Съюза и бихме искали този процент да се увеличи. Така че от тази гледна точка Трябва да бъдат е, реализирани допълнителни мерки, е, които не се ограничават само до финансирането. Второто нещо, което ще кажа, е свързано с увода на госпожа Енгел. Считам, че е много важно и това е именно и нашата гледна точка по отношение на малките и средни предприятия като цяло. Важно е интернационализацията да се разглежда като естествен а, компонент на растежа. Тоест, въпросите свързани с достъпа до капитал са въпроси, които са свързани с общата дейност на предприятието. И тук не става въпрос само за краткосрочната перспектива, но и за дългосрочната такава. Много от преждеговорившите вече споменаха, че както всички ние знаем, времената в момента са трудни. За съжаление, проучванията, които ние провеждаме, не показват някакво подобрение. Така че като цяло всичко свързано с финансирането е трудно. Важно е обаче да кажем, че тук става дума за един общ въпрос, а именно трябва да се намерят възможности да се използват инструментите, които Съюзът в момента предлага. Това са възможности за подкрепа и а, помощ на финансирането. Това е така наречената програма СИП, програма в подкрепа на иновациите. Голям брой малки и средни предприятия, 171 хиляди в момента са кандидатствали за тази програма. Большинството от тях са микропредприятия. Микропредприятията като цяло според проучването, което споменах, а и други проучвания, имат най-големи трудности по отношение на достъп до финансиране и съответно при интернационализацията се натъкват на такива. Европейската инвестиционна банка отпуска кредити, и а, има възможност за кредитиране на пазара на рисков капитал и така нататък. Но няма а, този тези проблеми да бъдат решени. Ние скоро приключваме този програмен период, но в момента а, работим по нови програми за следващия програмен период. Например, програмата Косме. Освен програмата за иновации, тук има и други нови, нови елементи за периода 2000, до 2020, 20, хоризонт 2020. Говорим за научно-изследователската дейност и иновациите и е много важно да има ясни сигнали към които са активни в международен план – че те могат много лесно да излезат на международния пазар. Така, господин председател, позволете да кажа, че всички ние трябва да разберем и да използваме, добре да освоим и да използваме програмите, които съществуват в момента. Те са важен елемент от интернационализацията на малките и средни предприятия. Благодаря ви. Благодаря ви и така сега давам думата на нашите колеги. Джон има думата. Много благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Най-напред позволете да се представя съвсем бързо. Казвам се Джон. Аз съм от най-малкия остров, в Средиземно море, който е член на Европейския съюз, а именно Малта. И нашата промишленост всъщност е най-голямото ни перо, което носи приходи в нашата хазна. Една пета от нашия БВП се създава в индустрията. И въпреки, че всички си мислят, че това е туризъм, но не е така. Повечето предприятия обаче в Малта са малки и средни такива. Аз бях министър на промишлеността в миналото и трябваше да спечеля доверие, доверието на тези предприятия, за да се запознаем по-добре с тях, по-отблизо от тях. Мисля, че а, терминологията ни подвежда, като казваме малки и средни предприятия. А, има стартиращи предприятия от една страна, а, има малки предприятия от друга страна. Критерия за 249 служители за средно предприятие и 10 служители за микропредприятие не е приложим, когато става дума за финансиране и достъп до капитали. И това е темата на днешния ни разговори. Знаем, че а, Проблемът са банките, но най-големия проблем всъщност са гаранциите. Знаем, че често пъти фирмите не могат да предоставят необходимите гаранции. И едно решение, което ние намерихме, е обикновено промишлените съоръжения да бъдат строени върху държавна земя. Не зная дали в други държави се практикува същото, но ние изготвихме малко по-различно споразумение, е, което е, обхваща дълъг период, именно 65 е, годишен период. Тоест, държавата отпуска земята за 65, за 65 годишен период на предприятието, а предприятието може да използва тази земя като гаранция за да получи финансиране. Тоест, банката, която отпуска кредит, тя иска някаква гаранция за това. И затова казах, че големия проблем са именно гаранциите. Ще приключа като кажа, че трябва да направим разлика между новите предприятия, така наречените стартиращи предприятия и а, напоследък а, има много такива, защото има много иновации, които дават възможност на нови предприятия да се създадат по този начин. И от друга страна, малките предприятия. Те могат да бъдат с по а, 10, 5, 10, дори 249 служители, но те трябва да бъдат разглеждани по по-различен начин, защото техните трудности са по-различни. Не можем да сравняваме една фабрика, в която работят 200 или 249 души, с едно малко предприятие, в което работят 5-10 души. И мисля, че трябва да се занимаем с този а, въпрос и да не продължаваме да мислим само за малките и средни предприятия като обща категория, а да ги разделим като отделни категории. Преди да дам думата на докладчика, искам и аз да взема думата. Искам да попитам експертите следното. От една страна, каква роля могат да играят европейските финансови институции ЕИБ, предоставя инвестиции, но 30 милиона не са достатъчни каква трябва да е а, общата сума, какъв трябва да е нейния обем, а, какъв трябва да е обема на средствата за МСП, с колко трябва да се надградят тези средства, така че малките и средни предприятия наистина да се възползват от средствата, предоставени от ЕИБ. И особено, що се отнася до а, интернационализацията. Относно структурните фондове – Говорим за 370 милиона евро от структурните фондове. Като акцента пада върху иновациите, не може структурните фондове да се използват по-засилено, така че е, да се предоставя е, капитал, е, който да дава възможност, да речеме, за посещение на изложения, панаири, за създаване на рамкови условия. И на трето място сега по отношение на банките. Те, за тях също има ограничения. Говорим за база от 3. Според вас, дали има различни разбиране по отношение на това какви кредити да бъдат отпускани. Според мен кредитите за екологични мерки се отпускат без проблем, но кредити, които са свързани с интернационализацията, не се отпускат толкова лесно или са по-малки сумите. Сега давам думата на докладчика. You, uh, just... Благодаря, господин председател. Няколко думи по този въпрос. Ще... Скоро ще бъде готов докладът, който изготвяме за комисията за финансирането на малките и средни предприятия. Онова, което днес се обсъжда, всъщност може да послужи като източник на нови идеи, защото има различни нива на участие. Това са големи международни предприятия от една страна, представител на ОИСР, на Световната банка, представители на организациите на европейско ниво и на национално представители на Австрийската стопанска камера онова, което казаха различните оратори, трябва да кажа, а, че а, това са взаимодопълващи се а, теми. Занимаваме се тук с три основни групи въпроси. Структурата на обсъждането, а, като че ли така я създаде идеята, създаде впечатлението за тези три групи въпроси. Първата група се отнася до въпроса дали има нещо в институционалната рамка, което можем или би трябвало да направим, за да се подобри е, средата за малките и средни предприятия. Например, както спомена господин Хендрикс, дали Европейския съюз трябва да помисли за нови инструменти, нови схеми за кредитиране на вноса и износа. Това би могло да помогне в интернационализацията на малките и средни предприятия. Втората група въпроси е свързана с регулаторните или правни механизми. Дали и какви регулаторни и правни инструменти трябва да бъдат на лице, за да се подобри достъпа на малките и средни предприятия до финансиране, както чухме за всякакъв стопански модел е изключително важно да могат да се предоставят гаранции за отпускане на финансиране. И третата категория въпроси е какви са мерките, които най-общо могат да бъдат реализирани, за да се подкрепят малките и средни предприятия, да се, за да се а, наваксат трудностите при кредитирането. На Макар и моето проучване и моят доклад да са в много раден етап, се оказва, че има много въпроси, които бяха засегнати от експертите и от ораторите днес. Не на последно място и обстоятелството, че не всички малки и средни предприятия са равнопоставени, но не бих искал да, да влизаме в такива неясни дефиниции. Знаем какво е определението на малки и средни предприятия. Всички ние използваме същите или същи определения, когато говорим за малки и средни предприятия. Така че, моля, нека да си използваме терминологията така, както сме я уточнили и да не въвеждаме нови определения, които ще внесат само допълнителни неясноти. Това, което чухме от експертите, е, звучи много стимулиращо, много окоръжаващо. Благодаря. Сега ще дам думата отново на четиримата експерти. Вие чухте какво е становище на комисията, чухте и какви са въпросите на колегите, така че ще ви, дадем, ще ви дам възможност да вземете отношение. Господин Юто, имате думата. Uh, thank you, Chair, and uh, <clears throat> everyone. Uh, uh, Честно казано, нямам представа за специфичните схеми на финансиране, както и достатъчно информация за структурираното финансиране – Що се отнася до резултатите от нашия наскорошен изследователски проект, според мен финансовата структура на МСП е твърде разнородна. И както каза господин Хендрик, търсенето на специални продукти, предвид спецификата на всяко МСП, е нещо много важно, според мен. Благодаря. Dankeschön, Frau Engel. За ролята на международните финансови институции, европейските и, и други, Тяхната роля е важна, би могла да бъде, особено предвид това, че при условията на криза за МСП има още по-ограничен достъп до финансиране. Европейската инвестиционна банка върши много е, чрез възможностите за разпределяне на риска, чрез е, мобилизирането на рисков и акционерен капитал. Освен това, е, Европейската инвестиционна банка може да предоставя техническо съдействие и на банките, и на кредитоискателите. Също така толкова по-добре е, че се обмисля повишаване на капитала на Европейската инвестиционна банка и а, Европейската инвестиционна банка би могла да се окаже отново на висотата на очакванията, както бе през 2008-2009 година по отношение на държавните институции. Беше споменато, че банките винаги са гледали на МСП като на твърде високо рискови и още повече, когато едно МСП се насочва към чужди пазари. Това е субективна, трябва да кажем, представа за риска, но тя е на лице и тя би пораснала в такива случаи. Що се отнася до нови схеми за финансиране на вноса и износа, аз нямам някакво конкретно мнение, но на национално равнище, както изглежда и на общоевропейско, има много механизми. Добре е, че комисията се опитва да очертае всички тези възможности, за да установи празнотите и да ги попълни. Вместо да се създава някакъв нов механизъм, по-добре е да се оптимизират съществуващите. Що се отнася до регламентирането, до законовата уредба, повече може да се направи. Наистина за усъвършенстването на нормативната среда, в която работят МСП в Европа. И аз мога да споделя с докладчика много конкретни наши констатации и препоръки. Господин Клюнелт, благодаря. Стана въпрос за ЕИБ, за кредити от на глобално ниво. В Австрия лихвените проценти са по-низки от средните в еврозоната. Темата свързана с гаранциите говорим и за гаранциите, предвидени в рамките на Кохезионния фонд, за това, че отпусканите, отпусканите средства са гарантирани чрез Европейския инвестиционен фонд. Ето защо ние помислихме за изграждането на Европейски гаранционен фонд, така че има достатъчно средства на европейско ниво. В рамките на Хоризонт 2020 са предвидени и финансови инструменти от структурните фондове. Искаме да форсираме тези финансови инструменти, така че да се получи един мултипликационен ефект. Може да има и револвиращи кредити. Има предимство, има предимство тези револвиращи кредити пред държавните субсидии. Има приоритети, които са заложени от една страна иновацията от друга страна МСП. като при МСП се предвиждат инвестиционни приоритети за нови бизнес модели, които ще интернационализират дейността на съответното предприятие. Сега, по отношение на банките, те имат нужда от гаранции рейтинга също е важен елемент по отношение на гаранциите. По отношение на инструмента за улесняване на, на износа, има инструменти, които трябва да се използват. Например, в Австрия има достатъчно инструменти. Не трябва дадено предприятие да се отправи, да се обърне към някой роган в Брюксел или а, в някоя друга държава, а, трябва, да речем, австрийско предприятие да се обърне към съответните служби в а, Австрия, в мястото, където развива основната си стопанска дейност. Благодаря ви, господин Хендрикс. Um, Благодаря, господин председател. Най-напред да отговоря на вашите въпроси. Ораторът не говори в микрофона. Ако правилно съм ви разбрал, вие питате какви средства да се отделят на Европейския инвестиционен фонд. Аз казах за тези 30 милиона и никой не знае къде отиват те. И ако се дадат още повече, пак няма да се знае къде отиват. Та не знам какво целите с вашия въпрос. Да, да, фактически каква е идеята ви да се преодолее това неблагополучие, така че парите да стигнат до МСП. Аз не съм технически експерт, да ви кажа, и доста трудно би било да предложим решение на проблема. Used, um, yes. Що се отнася до структурните фондове и да и не, и не. Трябва да сме предпазливи, защото е, има една тенденция напоследък структурните фондове да се разглеждат като един недиференциран кюб. Е, разни генерални дирекции на комисията при първа възможност насочват към ползване на структурните фондове, а те не са изчерпаеми И много са потребностите на малките предприятия не непременно износители. И, и те също трябва да получат финансова подкрепа. Е, що се отнася до споровете около определението на термина МСП, аз напълно подкрепям казаното от е, депутата от Малта. Е, ние същото винаги сме казвали. Не може да сравните едно микропредприятие с друго, който има, да кажем, 249 работници и служители, с един по-малко от пределната бройка за МСП по определението. Европейското определение обаче на МСП безусловно прави разлика между микро, средни и, и малки, така да кажем. И това определение бе въведено точно за да се гарантира целенасочена подкрепа от страна на Европейския съюз на микропредприятията. И пак, доколкото не достигат ресурсите, според нас е, финансовата и друга с всякаква подкрепа следва да се насочи към онези, които най-вече се нуждаят от нея, а това са най-дребните предприятия. Мога да повторя и казаното от комисията, защото го споделям. Е, наскоро излязото съобщение под наслов Малък бизнес голям свят – е красноречив пример за това, че комисията се е вслушала в бележките на деловите среди, на, на стопанските сдружения. И, и сега отново в партньорство се пристъпва към въвеждането на това съобщение в практиката. И следващия експерт или представителя на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Аз същото исках да кажа, когато по въпроса за евентуално нови институции за финансиране на дребния износ. Е, предимство е, че почти във всяка държава членка има е, някаква институционална рамка и тя трябва да се използва. И в тази връзка, разбира се, възниква въпроса за държавните помощи. Комисията го проучва. Не знам дали ще бъдат предложени някакви законодателни промени. А, на второ място, що се отнася до заемите за МСП, според мен Европейската инвестиционна банка има начини да контролира изразходването на средствата. Договорите между Европейската инвестиционна банка и отделните търговски банки, финансиращи МСП, са ясни и, предвиждат необходимите механизми. И накрая, що се отнася до определението на МСП, аз не бих коментирал, доколкото по настоящен на външен експерт комисията е възложила да разгледа въпроса. Но съм съгласен с казаното от експертите. Спектърът на МСП е много пъстър. А, благодаря. Вие желаете ли? Да, само бих искал да благодаря на експертите, на комисията и колегите, които взеха участие в дискусията. Както вече казах, доста вдъхновяващо е, бе всичко това и, и ни стимулира да усъвършенстваме окончателния проект на доклада. И не на последно място, благодаря на секретарята за организационното съдействие. Доста, доста успешно бе. Благодаря на докладчика. Благодаря и на експертите. Много добре е, че положихте усилие да присъствате днес тук. Благодаря на секретарията също за организационното съдействие. А на експертите, нека кажа, ние винаги с интерес ви слушаме, четем онова, което ни изпращате. И ако имате някакви идеи за подобряване на достъпа до капитал за международната стопанска дейност на МСП, не се колебайте по всякакъв начин, по телефона или по електронната почта, да ни предоставите, сигурен съм, крайно ценните си бележки. Сега ще трябва да прекъснем работата си до 18 часа, когато очакваме комисаря Дегох да се присъедини към нас с изявление относно акта.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 Oui, hein.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 Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, отново ви приветствам за добре дошли. Преминаваме към последната част от нашето заседание. Както беше предвидено, сега ще имаме възможност да чуем позицията на комисар Дегухт по споразумението АКТА и след това отделните политически групи ще могат да вземат отношение по казаното от комисаря. Господин комисар, имате думата. Мистер Чермен, honorable members, thank you for having me here on the eve of a crucial decision. Choice, think, of... Благодаря, че ме поканихте в навечерието на много важно решение. Утре ще трябва да вземем такова важно решение в два аспекта за основните права и свободи и от друга страна за съдържанието на споразумението за налагане на правата на интелектуална собственост в Европа и навсякъде по света. Както знаете, комисията помоли Европейския съд да даде становище за това дали споразумението акта е съвместимо с съюзните договори и най-вече с нашата харта на основните права и свободи. Моето мотивирано мнение като дългогодишен защитник на правата на човека е, че няма от какво да се боим. Както съм казвал, акта не е посегателство срещу свободите, а е защита на нашето препитание. И тъкмо, защото не се налага да изменим така нареченото общностно достояние или действащото европейско законодателство. Онова, което е законно днес в Европейския съюз, ще остане законно и утре след ратифицирането на акта. Онова, което е незаконно днес, ще бъде все така незакон. Знам обаче, че други изповядват противното становище. Ето защо Европейската комисия отнесе акта до Европейския съд за правилното тълкуване на правата и свободите. И част от утрешния ви вод ще се отнася за това дали сезирането на Европейския съд е правилно. Може да определите, че Европейският парламент трябва тутък си да заклейми споразумението. Но може също така да изчакате становището на съда и да вземете решение, като внимателно претеглите всички за и против. Аз в никакъв случай не съм за правителство на съдиите. Но по един толкова важен въпрос, като правилното тълкуване на правата на човека, наистина смятам си заслужава да се чуе авторитетното мнение на Европейския съд. Знам, че миналата година партията на Зелените поиска също така да се сезира съда по акта. Сега обаче Зелените се изказват против тази мярка. И при това въпросите на дневен ред са едни и същи. Останалата част от вашия вод ще засегне съдържанието на споразумението, а именно охраната на правата на интелектуална собственост. Живеем във време на економическа криза. ако Европа желая да възстанови своята економика, тя трябва да има предприятия, които са способни да се конкурират с продукция с най-висока добавена стойност. А това е възможно само като творческия потенциал се превърне в интелектуална собственост, която може да бъде охранявана и от която да може да се печели. И преценявайки как да гласувате утре, смятам, ще трябва да помислите и за сигнала, който вашия вод ще отправи към останалата част от света. Уважаеми госпожи и господа депутати, в случай, че все още не сте разбрали, аз съм тук, за да се опитам да ви убедя да отложите решението си по акт. Ако гласувате против, преди да излезе становището на Европейския съд, уверявам ви, комисията няма да спре производството пред съда, тъй като има право да го продължи. Вашият отрицателен вод няма да спре производството пред съда. Ако съдът постави под въпрос съответствието на споразумението с договорите, едва тогава, когато излезе това становище на съда, ние ще преценим какво да правим. Макар, че аз очаквам съдът да определи, че акта е в пълно съответствие с договорите. И в такъв случай, и искам да бъда добре разбран, ще сме готови да направим две неща. Първо, ще е, разгледам възможността да предложим някои уяснения, е, някои по-прецизни формулировки що се отнася, например, до охраната на интелектуалната собственост в цифровата среда. И в тази връзка комисията ще излезе с нормативни предложения пред съвета и парламент. Бихме могли също така да търсим по-голяма яснота по понятието е, стопански мащаб. Готов съм също така да помислим за понятието обменена информация. Обменена на информация или обмен на информация. Тук се изправяме пред ново предизвикателство към класическия подход към защитата на интелектуалната собственост. Но а, не следва ли този разговор да се води по-скоро в контекста на материалното право, а не в контекста на акта, което е споразумение засягащо единствено мерките за охрана на вече постановеното право. Така или иначе, длъжни сме да очертаем ясно бъдещето на Европейската система за защита на интелектуалната собственост. На второ място, след като сме установили и разисквали е, тези необходими изменения, аз е, ще се обърна към парламента и вече вие ще решите е, дали въпросът да бъде разгледан по време на вашия мандат – или в последствие. Уважаеми госпожи и господа депутати, убеден съм, че ние и вие и аз споделяме дълбок уважение към човешките свободи. Но в едно многообразно общество никой не би могъл да бъде свободен, ако свободата се упражнява безусловно. Тук се търси едно крехко равновесие и ние всички трябва предпазливо да се постараем да го постигнем. Надявам се да имате предвид всичко това утре, когато гласувате. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин комисарио, за ясното послание, което отправихте. Както се бяхме разбрали, сега политическите групи ще имат възможност да вземат отношение по темата. До 6.30 имаме време. Така че, моля ви, а, бъдете кратки, така че всички да имат еднакъв шанс да вземат думата. Е НП е най-голямата политическа група, за това давам първо на тях думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Е, Акта поражда безпокойство. Е, мисля, че който до сега не го е разбрал, вероятно е и, и сляп, и глух. И аз <clears throat> искам да бъда пределно откровен. Според мен комисията не е направила достатъчно, за да оталожи това безпокойство. Аз ви слушах и съм удовлетворен от това, че вие сте готови всъщност да работите по тези въпроси, но на мен ми се ще този разговор да бе започнал далеч по-рано. Така или иначе, днес положението е такова каквото е. Утре ще гласуваме а, по акта и въпросът е дали веднага да отхвърлим споразумението или наистина да си дадем повече време, както и вие казахте. И според мен вие сте прав, в смисъл, че сега би било крайно трудно да е, дадем съгласието си за акта, докато продължава производството пред Европейския съд. И, например, аз ще бъда принуден да оттегля изменението, което лично съм внесъл, тъкмо защото вие се ангажирате да доизясните нещата в последствие. От това не следва обаче, че логичната альтернатива е да се приеме акта не се решава в край на краищата основния проблем. А всички ние сме избрани тук с една отговорност. И тя е да представляваме своите граждани и да решаваме основополагащите проблеми, които пораждат търговията с неистински стоки, пиратството и посегателството на интелектуалната собственост. Така че наистина най-доброто решение би било да се гласува за отлагане на вота, да се изчака становището на Европейския съд и междувременно, разбира се, също комисията да се обърне с лице към онези поводи за загриженост, които формулират и гражданите, и колегите тук. Така, вместо да убием пациента, което не бива да правим, ще се опитаме да го излекуваме. Благодаря за ясното изказване. Благодаря, че се вместихте в времето за изказване от името на социалистите и демократите, представени от Дейвид Мартин. Okay, yes, the, uh, the а, от името на социалистите, а не толкова в качеството си на докладчик, нека най-напред кажа, че социалистите като група е, не се противопоставят на целите, които са заложени в акта. Ние приемаме необходимостта от защита и охрана на интелектуалната собственост и приемаме аргументите на комисията, в смисъл, че економически успех на Европа зависи от охраната на интелектуалната и собственост. Ние обаче отхвърляме текста на споразумението, Нееднократно сме навеждали аргументи в подкрепа на това свое становище, но три са главните неща според мен, първо, съзнателно или не, акта ще принуди доставчиците на интернет да изпълняват полицейски задачи, което според нас е неприемливо. На второ място загрижени сме и комисията също потвърждава този повод за безпокойство от това, че понятието стопански мащаб не е достатъчно добре дефинирано и ще породи проблеми за обхвата. И на трето място наказанията, е, които предвижда споразумението за посегателство срещу интелектуалната собственост, според нас не са съразмерни. Сега, сега въпросът е дали да се изчака становището на съда. Е, вероятно, ако както НП бяхме за акта, и ние бихме искали да се изчака становището на съда, което се отнася за правата на човек. Ако обаче ние поначало сме против акта, едва ли има логична причина да изчакваме съда. Ако отложим вота, просто бихме отложили един неизбежен политически избор. А нашият избор вече е направен като група ние отхвърляме акта, трябва да го направим колко се може по-скоро, след което комисията, ако обича да потърси альтернативни начини, да защитава европейската интелектуална собственост. Благодаря. Сега ще дам думата на зелените. It is true that the Greens asked for a court referral. We did this in good time before the ratification process began, and when the discussions were still open. We... Ние трябва да кажа, е, не можахме на времето е, да мобилизираме подкрепа за сезирането на съда на времето. Сега а, е, сме против сезирането, защото въпросът, който комисията задава на Европейския съд е толкова общо формулиран, че той не съдържа редицата аспекти, които тревожат нас. И трябва да призная, крайно неблаговидно е, че комисията не ни оставя на мира сами да направим своя политически избор. Що за демократична система всъщност отстоява комисията тук? Ние, Европейският парламент, трябва да сме в състояние сами автономно да проведем демократичния си размисъл. И аз съм съгласен с току-що прозвучалото от колегата, трябва да се вслушаме в съгражданите си и да отхвърлим. И комисията би поступила разумно, ако просто приеме нашия вод. Да, давам думата на Екаре. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисарио, че сте тук. Разбира се, трябва да се вслушаме в мнението на нашите граждани. Аз получавам много имейли, много телефонни обаждания и повечето от тях са хора от моя избирателен район, но получавам имейли от други хора, които казват, които стоят обостанно в промишлеността и казват, че а, е важно. Важно да подкрепим това споразумение, важно за промишлеността, за хората, които са заети в промишлеността и трябва да се е, опитаме да внесе малко разум в е, темата. През последната година се занимаваме с този е, въпрос. Задавали сме въпроси на комисията, дори аз съм отправил лично въпроси към комисията. Е, и гражданите от нашите изварителни е, райони имат контакт с нас и чрез нас те могат е, да представят техните притеснения. Съжалявам, че ЕНП ще отегли своето изменение, което е в подкрепа на споразумението. Но искам да чуя все пак какво е мнението на Съда на Европейските общности. Не искам споразумението да бъде убито. Искам да, да видя дали Съда на Европейските общности ще обърне внимание на притесненията, изразени от гражданите, изразени от нас. Ние виждаме, че всички а, политически групи искат въпроса да бъде отнесен към съда и моята молба е да се внесе изменение, да се отложи решението, да изчакаме какво ще е становището на съда, но на този етап аз все още не знам да е, на къде ще тръгнат нещата. Все още имам и аз притеснения. Имам предвид и загрижеността, изразена от гражданите, това, че интернет-ставчиците ще, че ще изпълняват полицейски функции. Това е въпрос на, на тълкуване и на гледна точка. Трябва да видим и как въпроса може да се тълкува в рамките на местните юрисдикции. Ето защо моята молба е, е да бъдем разумни Нека да изчакаме, няма за къде да бързаме. Нека да видим какво ще каже, становище, какво ще каже в становището си съда. И може пък становището да е такова, че да подкрепи а, аргументите. Нека да видим какво ще а, а, препоръча съда. Дали да отхвърлим споразумението или да го подкрепим. Сигурен съм, че становището на, на съда ще е аргументирано. Случаят беше отнесен, отнесен към съда, защото нашите граждани, нашите гласоподаватели поискаха а, това. Ние упражнихме нашата власт и а, отправихме, отнесохме въпроса към съда. Благодаря. Дали Либералите са готови да вземат отношение по въпроса, господин Финали. Благодаря, господин председателю. Нашата политическа група Беше за това случаят да бъде отнесен към съда Европейския парламент да поиска становището на, на съда на европейските общности. И а, добре е, че комисията направи това. Гласувахме Европейския парламент да отнесе въпрос към съда, но загубихме, за съжаление, това го направи комисията. Сега, ако изчакаме, отложим гласуването, говорим тук и за доклада, свързан с споразумението, доклада е изготвен от господин Мартин. В ам, отделни държави членки се водиха дискусии по този въпрос. А, Комисията наистина оказа съдействие, предоставени на информацията, с която разполагаше и не може да се каже, че а, липсваше прозрачност от страна на комисията. Сега обаче има много елементи, които все още не са изяснени. Интензивните дискусии а, по акта, бяха доста мащабни. И ще видим сега, като излезе решението на съда, дали е, допълнителни елементи ще бъдат разяснени. И крайна сметка Европейския парламент показа слабо, защото няма, няма и нямаше визия по въпроса. Аз знам каква е позицията и на докладчиците в Сянка от другите комисии, защото те изразиха своята позиция по време на нашите е, дискусии. Председателят на АУДА по време на една пресконференция също изрази нашето е, становище и утре ние трябва да вземем позиция и по доклада на колегата Мартин. Сега давам думата на ГУЕ. Благодаря, господин председателю, благодаря, господин комисар, за това, че дойдохте тук и разяснихте вашата позиция. Едно положително нещо има в акта, а това, че, това е, че споразумението породи един широк дебат сред обществеността. Европейския парламент обаче сложи началото на тези обществени дебати, които да подложат на дискусия съдържанието на акта. Има много, имаше много граждански активисти, много защитници на правата на интелектуалната собственост, много защитници на демократичните права. Гражданите са представени на европейско ниво чрез Европейския парламент. Утре по време на гласуването ще гласуват с мнозинство, с мнозинството сред гражданите. Няма нужда да чакаме ам, становището на, на съдиите по предложения текст. Време е да се вземе политическо решение по споразумението. Споразумение е свързано с съдържанието и подхода, включени в договора. Това е споразумение, което не е желано от гражданите. Акта беше опит, опит на единици да упражняват контрол върху всички останали. Имаше няколко семинари, които бяха организирани а, и по време на тези семинари беше, вие подчертахте всъщност този а, подход, който е и нашият а, подход. Ние искаме да сложим край на тази безкрайна история и се надяваме а, споразумението да бъде отхвърлено първо в рамките на НТА и след това в пленарна зала. И така политическите групи взеха отношение по въпроса, взеха отношение по това, което каза комисарият, и така ние сме готови. Приключихме. Благодаря на всички. Има колеги, които може би вече имат представа утре как ще гласуват. Утре, разбира се, всички ще трябва да вземем много отговорно решение. Приятна вечер и до утре.